Скъпи колеги, много ви моля да вземете местата си. Започваме нашата работа и ще премина на унгарски. Първата точка от дневния ред е приемането на дневния ред. Получили сте миналата, миналата седмица предложение за изместване на една от точка от дневния ред. Готов, имате ли възражения към, към дневния ред? Не, в такъв случай считаме, че дневния ред е прият. Сега, суб съобщение на председателството, разполагаме с превод на френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, фински, чешки, стонски, унгарски, литовски, полски, словашки, словенски, български и румънски. Като може да проследите и развитието на заседанието на уебсайта на Европейският парламент. Решение на координаторите от 25 април 2016 година искам да ви кажа, че тези решения са били изпратени на 27 април по имейл. Не получихме никакви възражения от вас, така че считаме, че решенията са приети. Следващата точка от дневния ред е гласуването. Ще гласуваме само едно становище. Става дума за достъп на малките и средни предприятия до финансиране и увеличаване на разнообразието на финансирането. За съжаление, нашият докладчик отсъства. На 19 април обменихме мнения по въпроса. Междувременно бяха получени 46 изменения и е, постигнахме 6 компромиса. Може ли да гласуваме или, или някой иска да вземе думата от името на докладчика, който за съжаление отсъства, както казах. Ако никой не иска да вземе думата, ще гласуваме. Tehát az első négyes módosító, amendment number four, in favor, against, abstentions, adopted. Compromise three, in favor. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за против. Въздържали се. Приема се. 13-то изменение за против. Въздържали се. Струва ми се, че сме го приели, но нека да проверим. Oh, Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Втори компромис за против. Въздържали се. Приема се. 12-то изменение Извинете, 12-то изменение е изтеглено. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 31 е изменение с устно изменение 1 за, против, въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то изменение, две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 6 компромис за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега цялото предложение по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Седемнайсет гласа за, 0 против, 2 въздържали се, приема се и поздравявам докладчика. Благодаря ви. Благодаря за това, че участвахте в гласа. Now I switch again to Hungarian. Продължавам на унгарски. Сега, следващата точка от дневния ред е бюджет 2017, мандат за тристранната процедура. Докладчикът е Богдан Ждружевски. Всъщност цялата процедура започва с мандата за тристранната процедура за 2017 година. Нашият докладчик е и докладчик за бюджет 2016 година, но преди да му дам думата, ви припомням, че срока за внасяне на изменения е утре, 31 май, 12 часа. На 21 юни ще гласуваме тук в комисията. Дам думата на господин Здружевски. Госпожо председател, уважаеми колеги, позволете да изкажа благодарност на всички, защото имаме следната ситуация. Постигнахме широк консенсус не просто всички постигнахме съгласие, но и подкрепяме взаимно нашите а, предложения за изменения. Czy teraz, teraz jest ok? Надяваме се, че дребното техническо затруднение е преодоляно и вече се чувам. Czy teraz, czy teraz słychać tłumaczenie? Tak? Надяваме се, че всички чуват, чуват превода. И така, от начало, благодаря сърдечно на всички колеги. По, при, за всеки доклад е важно, не само по бюджетните въпроси, да се разбираме. Работата ми бе много улеснена от постигнатия консенсус. Искам да подчертая, че в момента са на лице важни фактори, които ще влияят на бюджета през идните години. Кризата с мигрантите и беженците е, средносрочния план, е, преглед на многогодишната финансова рамка. Без оглед дали говорим за култура, образование и възпитание, често има търкания, но не, не и този път. Имаме важни програми, като Еразъм Плюс, различни вземания и плащания, които още не са извършени, е, имаме и конкретни предложения. Що се отнася до моето участие в работата с другите парламентарни комисии, позволете да кажа следното. За подпомагане на културата специално имаме подкрепата на измененията, имаме и подкрепа за Еразъм плюс. Не ни се ще да изпадаме в положение, при което да няма достатъчно средства за финансиране на тази програма, нито сега, нито за в бъдеще. След това Творческа Европа. Това е също програма за културно, международно културно сътрудничество и е програмата Европа на гражданите. Всеки път е, споменавам, че Европейския фонд за стратегически инвестиции също трябва да отчита потребностите на културата. Говоря за плана Юнкер. И накрая две, според мен, важни неща. Позволете да припомня, че още миналата година поехме известни ангажименти, когато обсъждахме бюджета. Тук е много важно да отчетем инициативата за заетост сред младите хора. Нейното място също е тук. Ако говорим за планиране и оценка на бюджетния план от страна на комисията, трябва да имаме предвид едномесечното отлагане. Секретариатът взе решение, съгласувано и с координаторите в разговори с тях, че трябва да обсъдим по-нататъчните стъпки. Но това чухме и от госпожа председателката. Вероятно координаторите ще решат какво да стане на следващото заседание. Всички елементи които в крайна сметка ще намерят място в доклада, наистина трябва да бъдат приети следващата седмица. И още нещо. До сега съм получил само подкрепа, включително и в предложението от другите комисии, така че мога да очаквам, че доклада ни ще бъде прият заедно с измененията. Благодаря. Köszönöm szépen. Благодаря ви много. Разполагаме с 30 минути за въпроси и отговори. Но първо нека да дам думата на докладчиците в сянка. И тези, които бих искали да вземат думата, моля, запишете се, дегнете ръка. Така че ще дам а, по една до две минути на докладчиците в сянка. Никой ли не желая да вземе думата? Мистер Марага. Къде са докладчиците в сянка, господин Маргая? Благодаря, госпожо председател. Когато става дума за бюджет, винаги оставаме с чувството, че имаме много добри намерения, добра нагласа. И, също, след това обаче се оказва, че тези добри намерения някакси не могат да се изразят в конкретни факти. Поне това е тук мнението в, на Комисията на култура. Така че става дума все пак до а, област, която не е, може би, съвсем в прерогативите на Европейския съюз. Нашата цел е да насърчиме, да да помогнем на държавите членки да инициират и управляват културни програми. Докладчикът направи предложения, които ние по принцип одобряваме. Ще разполагаме с няколко дни за разглеждане на компромисните изменения и се надявам, че ще можем да постигнем е, някакво съгласие, което струва ми се, че няма да е трудно, но би... нека да се спра на нещо специфично, на един специфичен въпрос, който е, мисля, че би бил а, интересен за разглеждане, дори и в нашата комисия. А, с, продължава да съществуват проблеми с а, изплащанията, както в държавите членки, така и на институционен план. Това означава недостатъчно не ефективно управление на средствата, което има отрицателни последици за бенефициентите. Програмата Erasmus Plus е една от програмите, която е характерна, представителна за Европейския съюз, която е дава имиджа на Европейския съюз, но същевременно трябва да, е, да и предоставиме необходимите финансови средства. Трябва да направим всичко възможно за повече мобилност. И в, е, във време, в което е, мобилизираме силите си с срещу провала в училище, отпадане от училище. Е, подобни програми трябва да бъдат наистина в центъра на нашето внимание. Също така необходимо е да обърнем повече внимание на малките проекти, които се осъществяват заедно с различни социални и граждански партньори и които трудно успяват да намерят своето място в съвместимост с Еразмус Плюс. Същевременно трябва да да се да, да, да, да, да се намери начин програмата Erasmus Plus да освоява 100% от средствата, които са и отпуснат. За това смятам, че FC е, дължи на Ерасмус средства. Ние не забравяме, че че средства бяха отклонени към ЕФСИ от други програми и, и очакваме тези средства в един момент да са бъдат отново пренасочени. А, но няма включително има някои обаче бюджетни линии, които не се използват достатъчно ефективно или не изцяло и по-специално тези свързани с кредитите или заемите. Така че необходимо е да се потърсят начини за по-ефективното освояване на тези заеми. Просто жалко е сред средствата да бъдат разходвани по този начин неефективно и, и да няма цялостно да няма цялостно освояване. В крайна сметка, ако тези средства не са необходими, те могат да бъдат пренасочени към други програми и други по-конкретни планове, където са много по-необходими. И бих имал и по-конкретни предложения, но ще се върна към тях по-късно. включително, струва ми се, че можем да, да извършим известни изменения в инициативата за младеща. Благодаря. А сега бих искал да попитам господин Чунтис дали ще вземе думата. Госпожа Шондрова. Бих, искал да, бих искала да благодаря на нашия докладчик. Смятам, че становището съдържа всички основни теми, които са в правомощията на нашата комисия. Продължение по време на посещението в Кьолн си дадахме сметка за ползата от Ерасмус плюс. Програмата се приема много добре, както и от неправителствените организации, така и от учебните заведения, така че не, непременно трябва да продължиме да поддържаме и насърчаваме ефективното изпълнение на програмата има най-различни аспекти, като интеграцията на младите мигранти, на децата на мигранти. Има и други приоритети за 2017 година, които също, по които също бихме могли да поговорим, но аз подкрепям становището на нашия докладчик. А сега представителя на комисията, господин Фенмайер, искате ли да вземете думата? Не. Комисията не желая да вземе думата, така че приключваме с тази точка от дневния. Аз за előadó szeretne visszakapni Так, Ай, давам думата на докладчика за заключение. Благодаря много. Благодаря много и за двете доп... допълнителни изказвания. Искам да добавя нещо към казаното. Да, наистина е много важно да имаме по-голяма гъвкавост, особено при програмите, чието използване е проблематично. Ще се опитам наистина някъде да включа това в становището. Това е важен въпрос. И още нещо искам да кажа имаме добро предложение за следващата година, защото тук се съдържат реални задължения но също така и повече финансови средства за програмите, за които ние се борим. Може би не толкова колкото ни се иска, но все пак. Но като сравним с други програми, мисля, имаме основание да бъдем до някъде доволни, макар и не напълно. И още нещо искам да кажа. Много е важно да имаме правилна информационна политика. За това, съобразно изказаното желание, съм подчертал подкрепата на програми като Евронет Плюс. Важно е наистина да отчетем приноса на държавите членки. Още веднъж благодаря и с това приключвам. Председателката благодаря и аз. Наистина с това можем да приключим тази точка по дневния ред. Извинявам се, че не ви дадох думата по-рано. След това електронната демокрация в Европейския съюз под потенциали предизвикателства. Докладчик по становището Изабела Адинолфи. Е, пасивността на гражданите се отразява отрицателно върху легитимността на националните парламенти. Цялостната криза, глобализацията налага по-добри връзки между политическата класа и обществеността по-добро и по-прозрачно вземане на решения също ни е необходимо. За политическите партии също попадат тук. Тук влизат и системите за провеждане на избори и корупцията. Съществуват обаче и творчески решения, като електронни инструменти. Особено за младото поколение електронната демокрация е много важна. АВКО е водещата комисия, парламентарна комисия тук. Предстои разглеждане на думата. Госпожа Адинолф е изготвила становището, защото ние отговаряме за раздела гражданство. Преди да чуем госпожа Адинолф, позволете да припомня, че до 7 юни 15 часа имате възможност да внасите е, изменения. На, фи... на 14 юни ще гласуваме сега госпожа Адинолов. Е... Благодаря, че ми дадохте думата. За мен е чест, е, че бях назначена да, да изготвя доклада по това отношение. Е, е от изключително важно за нашата комисия да се чуе становището по една толкова важна тема, особено за да се да, ние трябва да дадем нашето становище, становището на Комисията култура, защото се отнася до а, гражданството. А, разбира се, а, за мен е, нови, новите технологии определиха и определят се още едно дълбоко, една дълбока промяна, както ще се отнася до начина по който се разпространява информацията, така и самата информация. И в този смисъл се конкретизират реформите, които предвиждаме и също се променя начина по който политиците участват. Що се отнася до моята гледна точка, аз също си, се промених. Ние трябва да си даваме сметка за всичко това. Гражданите най-напред отиваха просто да гласуват на всеки 5 години. След това имаше някаква дупка в, между двата момента на гласуването. И сега има по-голямо участие. С този инструмент гражданите могат наистина да участват всеки един момент, всеки ден в нашия живот, живота на институциите и за това представителната демокрация осигурява необходимите условия и трябва да бъде засилена като един инструмент за пряката демокрация. И това нещо се улеснява днес с новите технологии, новите медии. Законодателят трябва да може да разбира промените, да ги насочва, за да може да гарантира, че тези нови инструменти са в полза на демокрацията, полза на най-слабите хора в е, обществото. Е, не е само да се защитават корпоративните интереси и, лоби, е, и лобитата. Ние като членове на Комисията култура ние имаме задължение да, се, да открием и рисковете, и ползите. И един от въпросите, това е един от основните въпроси, които постоят там в нашето становище. С новите начини на учене и а, е, инструментите, които предлагат възможностите, трябва да може да се насърчава едно пълно обучение. Е, Имам предвид организирането и а, е, използването на новите инструменти, които трябва да бъдат открити, трябва да бъдат хоризонтални, трябва да бъдат прозрачни, за да могат да гарантират независимост на информацията, да се избегне всякаква форма на манипулиране с тази информация. Имам предвид също и конкретните усилия, които трябва да се направят, за да се измислят нови форми за такова електронно участие на гражданите. И разбира се, политическото движение, което принадлежи, използва тази форма, това е форма. За представителите, които са в институциите, участват в изготвянето на законодателните актори. И в този смисъл с удоволствие отбелязвам, че и Европейския парламент е в авангарда на този вид експерименти. И всъщност Европейския парламент започна един проект от този тип, който смятам, че трябва да бъде насърчаван и да може да бъде приложен колкото може по-скоро. Обедено съм, че и времето за използването, вече е време да се използват тези инструменти, че е необходимо тези проекти да бъдат развити, за да може да позволят и да ни да, да дадат възможност да оценим рисковете, да подобрим нещата и да всичко, което е положително. И накрая има и два други аспекта, които трябва да бъдат взети под внимание. От една страна имам предвид а, а, дигиталното съдържание, както що се отнася до инфраструктурата, така що се отнася до и а, самото културно съображение, съдържание. Всички въпроси трябва да бъдат разгледани по конкретен и правилен начин, за да може да се постигнат решения, които да бъдат ефикасни и бързо да се приложат. Трябва да се гарантират за всички граждани достъп до интернет, който според мен трябва да бъде е нещо като едно основно право, което да бъде включено в Конституцията. И отбелязвам с удоволствие, че, например, в Естония се, има право, конституционно право за достъп до интернет. Всички хора трябва да имат право да, на достъп до мрежата и не само да имат адекватно дигитална култура, но, за да, но трябва да се премахне по този начин неравенствата, економически и социални, и да се гарантират на всяко човешко същество правото на демократично участие в политическия живот. Трябва да бъдат изготвени специфични програми в Европейския съюз. Имам предвид за всичките неблагодозетелствени категории на граждани, най-вече граждани, които имат някакви проблеми или недъзи. Не искам да се да правя много дълго моето представяне, но исках да ви благодаря и почертах всъщност работата, която ни очаква и най-важните неща, които са разглеждани. Обедена съм, че с работата, която ще извършим заедно, ще може да изготвим един добър текст, който да може да отразява различните позиции, различните така, усещания и виждания, които са в рамките на колегите от комисията. Искам да ви кажа, че ще работя в това отношение и съм убедена, че може да подчертаем, да покажем какво е становището на нашата комисия Köszönjük szépen képviselőasszonynak. Благодаря много. Имаме около 30 минути време за обсъждане на темата. Ще чуем докладчиците в сянка и другите колеги. Аз говоря от името на Милан Звер, докладчик Сянка на ЕНП, който няма възможност да присъства, защото участва в политическо събрание за 40 годишнината на е НП Люксембург. Това, впрочем, е обяснението за отсъствието на много от колегите ни, които отсъстват днес. Господин Звер подчертава, е подчертавал нееднократно, че трябва да спрем намаляването, отслабващото демократично участие от последните десетилетия в Европа. Е, демокрацията и пряката демокрация трябва да послужат да привлечем особено млади хора за участие в демократичните процеси и преодоляване на дефицита на демокрация но да бъдем обективни е, има е, две страни на медала, за това нека не забравяме, че пряката демокрация може да действа като електронна демокрация единствено ако гражданите са добре информирани. Трябва да подготвяме, особено младите граждани да бъдат в състояние активно да участват в демократичния процес. Като цяло становището е добре подготвено с изключение на параграф 3 и 4. Не е необходимо да бъдем особено критични в е, точка трета. Трябва да подчертаем ясния поглед върху Европейския съюз и неговите институции. В точка пета се подчертава значението на децентрализирани източници на информация като например Европейската комисия, не дават независима информация на гражданите. Госпожа Динолф изпомена много важни въпроси. Огромен брой информация може да се намери в интернет и гражданите трябва да бъдат научени как да разчитат да правят разлика между достоверни и недостоверни източници на информация. Трябва да подобрим и достъпа на интернет, за, до интернет за всеки, както каза и госпожа Динолфи. И накрая, чрез електронната демокрация може да помогне за преодоляване на е, евроскептицизма. Така гражданите трябва да бъдат добре информирани, за да се възползват правилно от тези възможности. Председателката, благодаря много. Има ли други желаящи да вземат думата измежду докладчиците в сянка? Госпожа Голд, благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа докладчика. Е, направили сте изключи, свършили сте много добра работа. Споделям и ентусиазма на госпожа Долфини към този въпрос. Е, особено, що се отнася до социалния аспект, аспекта за гражданите и цифровото приобщаване и ученето през целия живот, както и медийната грамотност и тук не става дума само да се научат инструментите, но и да насърчим политическото участие така че гражданите могат да бъдат не само потребители на е, електронните медии и начини на е, общуване, но и активно да участват в е, живота. Аз съм от Северо-Западна Англия, от Манчестър и зная в моя избирателен район колко е важен този въпрос. Не е възможна електронна демокрация без приобщаването на хората, особено на уязвимите хора. И все пак трябва да използваме възможността да подчертаем някои елементи, например подготовка на обучители, те не могат да преподават е, е, електронни информационни комуникационни технологии, ако те самите не са подготвени, особено имайки предвид младите хора, готови да живеят в условия на промени. Ние трябва да им преподадем съответни техники на мислене и умения. Сестра ми е начална учителка и освен всичко друго, трябва е, да се, да се запознае е, с електронните медии без финансиране от правителството. Тя е, е човек, който се отнася много отговорно към учителските си задължения и аз виждам от нея колко е важно да имаме ресурси. Искам да поставя въпроса е, и да поставя въпроса за IT в е, поддържане на многообразието. Така можем да стигнем до различни аудитории, но нека не позволяваме нещата да се концентрират само в, голем, в ръцете на големите играчи, но трябва да постигнем разнообразие. Нека породим а, културно любознателност и да по този начин да преодолеем неграмотността. Освен това, елемента за равнопоставеното третиране на на половете трябва да бъде поставен. И е, на всяка цена да гарантираме качествени източници на информация. Още повече, че така създаваме нови възможности за политическо участие. И така трябва да мислим за приобщаване, образование и съответни резултати. Готова съм да работя с докладчика и докладчиците докладчиците в сянка по този изключително интересен и насъщен проблем. Надявам се на добро сътрудничество. Е, е, благодаря господин Луар, от името на господин Джамбаски. Благодаря, госпожо председател. ние от ЕКР приветстваме това становище, но също така е важно да кажем, че ние залагаме на пряката демокрация като основна форма на демокрацията. Така че казаното в доклада до голяма степен отговаря на нашето мислене. Да, пряката демокрация от време на време изисква провеждането на референдум, но е, трябва да мислим не само за ежедневните събития, но и за възможността, която се дава по този начин за вземане на решения, освен чрез избраните представители. Нека не опростяваме нещата, що се отнася до пряката демокрация, свеждайки само до възможността за вземане на решения. Така че мисля, че предвид нещата, динамичната ситуация, ще се стигне до промяна промяна и на конституцията, конституциите. нуждаем се от широк достъп до електронно съдържание, но също и до съответни умения, защото не става дума само да имаме достъп до електронния свят, но да имаме и съответно образование, за да можем да направим своите изборите. IT е, в момента вече не са тема за сам, сама за себе си. Те, е, информационните технологии присъстват навсякъде и трябва да гарантираме обмен на добрите практики. И така е, трябва да се възползваме от възможност на електронната демокрация. ЕКАРЕ е, ще направи, даде своя положителен принос за подобряване качеството на доклада. Следващия на списъка ни е благодаря, е, госпож, госпожо Адинолфи, държа да подчертая, че е, явно сте работили с удоволствие върху доклада. Завиждам ви малко. Хубаво е да чуем този резултат. Радвам се, напред, че ще имаме възможност да обсъждаме това становище и този доклад. Там вие говорите за насърчаване, за окоръжаване, за опит да добавим и така нататък струва ми се, че предлож, пред вашите идеи заслужават подкрепа. И още нещо искам да а, добавя с надеждата да получа и вашата подкрепа, колеги вход е сериозен дебат за така наречените е, e-tools, е, средства за, е, за електронно потребление на информация, но нека не забравяме и електронното съдържание. Нека не допускаме дисбаланс при използването на цифрови инструменти. Посланието е изключително сложно. Нека не допускаме опростенчество и манипулация. Демократичен дебат означава знание, разбиране, реша... вземане на решения. Нека не подценяваме това. И ако сега искаме да допринесем за разпространението на информационните технологии, Никога не бива да забравяме тези три изисквания. Човек трябва да може да знае, да разбира и да вземе решение. Такъв гражданин може да участва в обществените процеси. Ако не, ще постигнем точно обратния резултат. Хората ще бъдат изключени. За това е важно и европейските институции да покажат проактивно поведение. Не става дума само за достъп е, до електронни медии в политическия дебат, но трябва да работим и върху менталитета на хората така че хората правилно да се ориентират в електронното съдържание. Нашия, нашата комисия, и парламента като цяло, може да допринесе за това. Да стартираме политически дебат в обществото за вземане на важни политически решения. Например, обсъждане на бюджета. Могат да текат паралелни диско дебати е, това е технически възможно. Или дебатът за кризата с беженците гражданите могат да вземат участие в такива дискусии. Така електронните е, технологии могат да бъдат използвани за дебата, за обмен на информация, на мнение, на примери. Това е също отговорност на обществеността на гражданското общество да участва в този дебат. Обеден съм, че ще постигнем консенсус, за да постигнем и по-добро становище по, този, по е, тази тема. И освен това, гласуването за Европейски парламент може да става по електронен път. Можем да го споменем в доклада. Thank you very much. Mr. Um, Maltese, the next. Господин Малтис. Бе, intanto комплименти. Искам най-напред е, да поздравя е, колежката, защото също чудесна работата. Това е едно много добре балансирано становище. Така, с е, дълбока замисъл и съм много доволен, че с това с това становище всъщност се занимава хора от пете звезди, в които аз, в които аз участвам, но да може по-добре да се използват новите начини на комуникация в, политическото, в политическия дебат. Но аз искам преди всичко да оценявам, казвам, че много добре оценявам, че бяха повдигнати въпроси, социални въпроси, като изключването от обществото, този въпрос, по-малкото, по-слабото политическо участие през последните десетки години, доведе и до изключване от, от обществото на все по-големи части от това общество. Социалните разлики се засилиха, задълбочиха се, економическите разлики също в страните и между различните страни и който се чувства изключен, който се чувства маргинален, економически и социално, трябва да може все пак да участва все повече в демократическия живот. Така че от, тази, от този, тази гледна точка, тук Европейския съюз създаде по-скоро разделения, а трябва точно обратно да се създава равенство. И един от източника на на, на, на това разделение на обществото е достъпа до инструментите, до новите инструменти, до новите медии, новите начини на общуване. Така че е много важно да се насърчават тези програми. Също е много важно да се разбира до какво се дава достъп. Защото ако има някакъв проблем в новия комуникационен свят, бих казал, цял живот съм работил като жур... съм работил като журналист и, и това е чувството, че да се информира е нещо много просто. Това е поне чувството, което се създава от мрежата. А всъщност е много трудно човек да се информира, а още по-трудно е да се информира някого. Така че аз съм напълно съгласен с колегата Ларт, която казваше, че е необходимо да се намери някаква система, с която да се насърчава, да се поддържат източниците на информация, които са достоверни и качествени, защото в тази голяма революция на инструментите на комуникация, независимия качествен журнализъм, важната и качествената информация може да се опоручи от големите интереси. Така че единственото нещо, което трябва да се добави към това становище и е този подход, който е много добър, това е да се подчертае именно този сериозен проблем. Благодаря. Благодаря, господин Чонтис. Благодаря. Благодаря за това чудесно становище. Като проследих дискусията и трябва да кажа, че поздравявам колежката и се надяваме, че ще продължава да работи а, върху някои точки, които са в текста, които някой път са били критикувани от някои колеги. И искам да обясна. Точка 3, например, където се поставя въпроса относно европейските граждани, където се казва, че за тях е много важно да имат ясно виждане за Европейския съюз, за историята, за стойностите, ценностите и така нататък. Но всъщност вече сме дискутирали по този въпрос. Виждаме най-различни явления в Европейския съюз и смятаме, че това до някъде се дължи на по някой път не е добра информация, а трябва да има добра информация за това, което прави Европейския съюз. Така че много често несправедливо има хора, които се изправят срещу институциите. Така че тук пак става дума за информация. Трябва да информираме, да уведомяваме хората за нещата. Изразът, който се използва от докладчицата е напълно правилен, защото, скъпи колеги, Демокрацията, според мен, има нужда от информирани граждани и проблемът, който се опитва да решава нашата докладчица с а, дигиталната технология, цифровата технология, е, че по всяка вероятност тези инструменти в някои, при някои обстоятелства могат да не набавят а, истинска информация, надежна информация. Не става дума за цифри или за имена и така нататък. Но не става дума за това. Става дума за знания, на които трябва да се основава информацията, която се представлява. И това, това виждане, информираният граждани трябва да бъде активен – и следователно тези цифрови платформи в известен смисъл създават все повече нужда от по-пряка демокрация. Откъдето и този, тази дискусия. Но това поражда и нов апетит в гражданите, особено през последните години. Веднага след Лисабонския договор Европейския съюз започна да дава неотрицателни послания, примерно за референдуми и така нататък. И това са е, основните тенденции в политиките в отделните страни. Говори се за някои елементи на демокрацията, но трябва да видим как е, цифровата технология за която говориме сега, може да помогне не само демокрацията като демокрация, но и демокрацията като, а, с, като съдържание, като имидж. Проблемът, който ние имаме в демократична Европа, не е, че процедурите не се прилагат, не се следват или много пъти грешим, нали, но трябва да се вижда съществ, същественото. същественото всеки един от нас го създава. И трябва да видим какво може да решава и гражданина. Последният опит, който имаме, гръцкият опит, е, че всичко се автоматизира. Влязаха в сила най-различни автоматични механизми и така нататък което не винаги е много добро. Решенията се вземат от неинституционални органи, така че трябва да видим какво решава, например, Еврогрупата, какво казва Дайсенгум. И няма информация по това какво се дискутира в Еврогрупата. Очакваме да има нова комуникация по този въпрос. Трябва да ни се казва, примерно, кой какво е направил и трябва да видим как по-добре да бъде информиран гражданин на Европейския съюз. И а, именно тази липса на информация позволява по някой път една не много добра пропаганда. И това са неща, които се поставят в а, становището. И мисля, че трябва да следим много отблизо нещата. Мисля, че това е именно това е начина по който ние ще защитим нашите демократически виждания и стойности. Благодаря. Някой от комисията иска ли да вземе отношение по този въпрос? Добре, давам думата на нашата докладчица отново. Благодаря. Исках Сигурно има начин тези всичките въпроси да бъдат преразгледани, задълбочени. Е, много интересни забележки бяха направени, но аз исках само да подчертая три въпроса, които според мен са най, най ме вълнуват. Най-напред е, един технически, чисто технически въпрос – няма, да, разбира се, е, представителната демокрация да бъде заменена с директната демокрация. Тук е, става дума за електронната демокрация. Нека да не забравяме, че от една страна е представителната демокрация, е, пряката демокрация, това са, има нови нови технологични средства, които позволяват тази електронна демокрация. това е нещо, което разглеждаме в това, този, този доклад, но аз съм убеден, че е представителната демокрация винаги ще съществува. И не искам да кажа, че тя ще бъде заменена за от пряката демокрация. Но има просто нови средства, които позволяват да участват, гражданите да участват по-активно в вземането на решенията от институциите. Що се отнася до манипулацията, аз също съм убедена, че има рискове, които могат, е, че има опасности и затова е много важно някои пилотни проекти, като например тези, които в момента се, като този в парламента, който се прилага, те, те да бъдат изпробвани колкото може по-бързо, за да може да имаме вече опит, резултати, да видим как е, гражданите подхождат към този вид е, портали и за да пред... премерим а, е, ползите и рисковете и за да може да имаме едно, по, един по-ефикасен инструмент, а що се отнася до манипулацията, разбира се, не сме измислили ние, но още от римските е, императори са, са, са прилагали тази, това, този подход на манипулиране на информация. Така че, що се отнася до последните е, забележки относно преподавателите в училищата. Аз участвам в тази комисия от две, от две години и вярно е, че комисията по културата няма специфични компетенции в образованието, що се отнася до държавите членки. Но не се уморявам да повтарям, че е, образованието не означава компетенции и осигуряване на място на пазара на труда. Но е важно е, учещите се, на новите поколения, да им се даде възможност да развият е, критически подход, критическо мислене, да имат култу... инструменти, които да, да не бъдат, да се защитат от манипулацията. Разбира се, много е важно. Училищата са много важни, учителите са много важни, за да може да, да се развиват програми като Еразъм, които да дават възможност на лицата да растат, да се развиват като хора, които могат да бъдат критични, които да бъдат компетентни, а не само да има технически компетенции, с които да работят. Така че всички тези неща са много важни. И разбира се, очаквам измененията, които ще предложите. Благодаря. Благодаря. Аз само искам да припомня, че срока за внасяне на изменения или забележки е 7 юни, 15 часа. Следователно, приключваме с точка номер 5. Минаваме към точка номер 6. Създаване на работни места и заетост. Това е точка номер 7 всъщност. Нашия докладчик е господин Хундис. Той е докладчик по нашето становище, но преди да му дам думата, искам да припомня, че срокът за внасяне на измененията е вторник 7-11 часа и гласуването ще се състои на 13 юли. Господин Хундис, имате думата. Що, кирия Проедре? Е, Благодаря ви, благодаря на координаторите от нашата комисия, които ми възложиха това становище. Една още на забележка най-напред. И това е много важен въпрос. Става дума за стратегически инвестиции. И трябва да видим също и една, една друга страна на въпроса, как тези стратегически а, инструменти, инвестиции могат да подобрят сближаването на административните разпоредби. Следователно, това е един начален проект. Има въпроси, според мен, които са много важни за нашата дискусия. Разбира се, тази дискусия не е приключила още. Следователно, много неща може да се добавят още към всичко това, но нека да видим кои са най-важните най-важните въпроси, които трябва да разгледаме в нашата дискусия, за да може след това да представим едно наистина пълно становище, защото след това то ще отиде в комисията Реджи. Искам да подчертая, че има връзка между информацията и политическата кохезия. Много е важно това, особено за регионите, защото всички трябва да търсят економическо сближаване, трябва да се стараят да го намерят чрез а, економическото сближаване. И ще видим как, какви са препятствията за, тази, за това сближаване и как да използваме стратегическите инвестиционни фондове каква е ролята на структурните фондове за осъществяване на, за постигане на тази цел. Като ви гледаме как се развиват нещата, виждаме, че това е основният инструмент за развитие на политиката на сближаване. А от друга страна, това е може би единствен източник на финансиране. Всички добре знаете, че поради кризата, финансовата криза, политиката на економии и такива драстични, мерки направиха така, че средствата на различните държави членки доста отслабнаха и няма необходимите средства за осъществяване на тази цел. Така че на, на практика не остана много, не останаха много средства, за да се предвидат, за да се решават въпросите с заедостта и така нататък и с безработицата. И така по този въпрос, скъпи колеги, предвид, че структурните фондове са единствения инструмент на практика за финансиране на тези програми, програми за създаване на заетост, за развитие, борба срещу безработицата. Трябва да кажа също, че има две ограничения за всичко това. Какво може да очакваме от тези фондове? Вече го видяхме и в предишни становище, е, че многогодишната финансова рамка е доста отслабнала в сравнение с предишните години. Така че това е първото, първото препятствие. Второто е е следното. Сумите и фондовете е, структурите, структурните фондове трябва да се прилагат съгласно принципа на изключения, економическите изключения. Следователно, по-малко фондове в об, в многогодишната финансова рамка и при много строги условия за използването на тези структурни фондове. Така че това е също много ни ограничава. Разбира се, необходимо е да, да не се забравя, че а, има условия, които се дължат на по-глобалната, многогодишна политика. Има съвсем конкретни условия, за използването на тези фондове. Така че в основата на нашата дискусия ще залегнат въпроси, по които трябва да постигнем съгласие и нека да не забравяме, че през последните години много сериозно се занимаваме с проблемите за младеща. В някои страни проблемите са много сериозни. Знаем, че над 40% по някой път стига безработицата след, сред младеща независимо от обещанията, независимо от програмите, които се вписват в многодишната финансова рамка. И така, в нашето становище казваме, че е необходимо да се прецени сериозността на проблема, да се оцени и комисията разбира, че е необходимо да се адаптират фондовете и просто знаем, че парите са много-много малко, за да се постигне някакъв добър резултат. По всяка вероятност тези програми, които са свързани с образованието, обучението, трябва да държат сметка за социалните изменения, за социалните промени, които преживяваме в днешни времена. Става дума за иммиграцията също, за бешанците и програмите трябва да държат сметка и за проблемите за приемане на тези хора да се гарантира на иммигрантите включване в, наша, в нашите общества. След това, да, когато говорим за администрацията и бюрокрацията, необходима, са, необходима е синергията на всички европейски фондове и тези синергии трябва да могат да се осъществят без е, сериозни затруднения и то бързо. Така че очаквам сега вашите изменения, забележки и после вече ще може да изготвим един общ и по-добър текст. Благодаря. Благодаря. Е, сега имате възможност да задавате въпроси. Най-напред давам думата на докладчика в сянка и след това на всички е, колеги, които искат да задават въпроси. Господин Луер, депутатът Луер е първи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за работата по становище. Аз се интересувам и в качеството си на координатор и в качеството си на докладчик в Сянка. Екаре приветства промените, които настъпват в общия регламент с цел по-добро растеж, и необходимо е, разбира се, да се възползваме от тези реформи, за да се получат някакви резултати. Становището беше публикувано преди 5 месеца, така че малко е трудно още да отчетем резултатите. Но ние при всички случаи сме съгласни с докладчика относно достъпа до образование и професионално обучение но същевременно ние сме малко по-предпазливи относно финансирането на подобни на инициативи от тъба на инициативата за младеща и също и същевременно след това се казва, че трябва да се направи преразглеждане или оценка на тази инициатива. Естествено, че трябва да се направи оценка, но ние мисля, че ще бихме се въздържали от а, това да призоваваме към а, незабавното продължаване на финансирането. А, колкото до миграционните криза, мисля, че тук а, не трябва да да смесваме нещата. От една страна наистина имаме търсещи обежище, от друга страна имаме огромни вълни економически мигранти. Така че тук по-нататък става, става дума за структурните фондове и се, тук се казва, ако това е необходимо и поискано от държавите членки. Така че много трябва да внимаваме с това. И още нещо, ЕКАРЕ каре беше а, радетел за за намаляването на тавените и за по-добро използване на средствата. Така че ние ще работиме и с докладчика, и с другите докладчици в сянка, за да намерим някакво решение на и едно балансирано вземане предвид на нашата гледна точка. Друг докладчик в сянка. So, in order of... I will present uh, the, draft, uh, the draft opinion on behalf of Mr. Dragic. Аз ще представя проекто становището на господин Драгичи. Добър ден. Аз аз ще представя становището на господин Драгичи относно инвестицията в е, заетост и работни места. Той отсъства, както можете да представи. 2016 година бе година на малък економически подем спрямо 2015 година, но социалните условия и реформите все още не, са, не напредват с необходимата скорост. Има и все още много големи разлики между държавите членки, които дори се и увеличават. Второ, безработицата и по-специално безработицата сред младите е много висока и буди нашата нашето безпокойство. Също как различни проблеми, включително и опасността от радикализация, са предизвикателства пред образователната система. Затова Европа трябва а, да прилага принципа на солидарността и, и да мобилизира всички целият си капацитет за сближаване чрез инструментите, с които разполага. Тези инструменти са важна част от инвестиционния план за развитие на Европа и допълват ЕФСИ. От 2014 година насам имаме реформирана рамка за достъп до структурните фондове и нови насоки за освояването им. Същевременно обаче все още някои държави членки имат проблеми с, устояване, с освояването на средствата и имат нужда от подкрепа. Трябва да се обърне специално внимание на Европейския социален фонд, който има пряк отражение и поспреки последици за ежедневието на нашите граждани и по-специално на най-уязвимите групи от населението. По-доброто образование е, трябва да бъде приоритет за разходване на средствата от Европейския социал, социален фонд, като средствата биват насочени към по-добро обучение, включително и на преподавателите и, об... и обучаващите. През прегледа, който направ, бе направен през 2015 година, доказва, че, че има възможност за много за подобряване на европейската система за обучение и професионално обучение и образование. И господин Драгичи, подчертава необходимостта от спешни мерки за инвестиране в образованието и културата с, с цел а, постигане на един добре функциониращ и интегрират пазар на труда. Същевременно а, сме изправени пред проблема за недостатъчните инвестиции в областта на образованието и обучението от страна на, ржавите, на държавите членки. За това трябва да подкрепяме и насърчаваме държавите членки да се възползват колкото може повече от а, е, е, всички възможности, предоставени от структурните, социалните фондове, включително и програмата Erasmus+. Господин Драгечи също така подчертава, че въпреки културата да не е приоритет в рамковата програма, все повече и повече се признава много ем, измерната роля на културата в различните политики. За това е необходимо да, да отидеме отвъд а, прекалено ограничената представа за, за ролята на културата и да насърчиме националните и регионалните власти да включват и интегрират различните области на културата в цялостната стратегическа политика. Интеграцията на бежанците, мигрантите и иммигрантите в образователната система и пазара на труда ни изправя пред огромни предизвикателства и изисква е, голямо е, финансиране. За това държавите членки трябва да използват е, до максимум възможност възможностите на всички европейски фондове, включително и на Европейския фонд за най-уязвимите. Господин Дракичи смята, че основните приоритети биха могли да бъдат е, разгледани по-подробно и разширени и ще работи в тясно сътрудничество с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря ви. Искам да кажа две неща да, Мисля, че трябва да проявим предпазливост, когато говорим за това, че смятаме, че с повече пари постигаме повече. Диско се разумно използване на парите. Така че ние трябва да помислим за качеството на проектите, които да бъдат насърчени. Да прегледаме досегашните проекти и да видим къде е имало наистина сериозни устойчиви проекти, за създаване на работни места, в кои случаи са необходими структурни промени. Не става дума само да това къде да финансираме повече, а как да подобрим качествено програмите. т.е. тези програми са достъпни за всичко, за малки и средни предприятия. Достъпни ли са обаче те и за предприятия, които наистина са създали работни места? Как са реализирани програмите? Добре ли се приемат в страните с проблеми или просто липсват проекти? Няма смисъл да се предлагат повече пари, ако няма добри проекти. Много грижливо трябва да се отнесем към този въпрос и да видим доколко културата, творческите сфери наистина са взети предвид, доколко наистина нашия ресор, за който ние отговаряме, дава повече импулси за творчество, за създаване на работни места, за подпомагане на млади хора. Това е и въпрос на инвестиции в образование и обучение, но и в различните програми, взаимодействието между тях. Неразумно съгласувани програми могат да доведат до отрицателен резултат. Нека насочим вниманието си към това. Не само да плачем, че искаме повече пари, а и да гледаме дали тези пари се използват разумно. Thank you very much, Mr. Zdrojewski, and then... Нека да започна с един проблем. Uh, Становището е наистина много важно, защото поставя важни въпроси. Аз обаче се препъвам в нещо по отношение на обосновката. Малко се объркват различни програми или различни категории. Говорим за Европейския структурен фонд, говорим за политиката на сближаване, регионално развитие, някакси. Е, нека не забравяме, че това са различни източници. Говори се за политиката на сближаване и това е всъщност единствения източник за подобни програми. Но подобен възглед е неправилен. Правителствата в държавите членки играят тук важна роля, защото ние имаме финансови средства за държавите членки, а правителствата трябва да постигнат определени резултати, да изпълнят определени задачи. Европейската комисия отнася тези средства в различни пакети, но какво ще съдържа пакета, зависи от правителството. Има две неща. Първо, Европейската комисия не трябва винаги да удовлетворява изискванията и очакванията на държавите членки. Това е така, но не бива да се допуска в националните пакети да се включват нежелани от правителството елементи. И като говорим за политиката на сближаване, на лице е криза. Положението е странно. Има държави членки, правителства в тях, които години наред изобщо не са предлагали проекти, които е, по принцип са свързани с задачата по това е, становище. Тоест, опираме до очакванията. Те трябва да бъдат подбрани правилно, за да се постигне е, общ знаменател. Това е изключително важно. И още нещо. Културата и образованието програмата Хоризонт 2020 и така нататък влиза в програмата, Юнкер казано съвсем упростенчески. А това означава, че трябва да се съобразяваме с интересите на държавите членки в областта на културата и образованието. Но нямаме начин за оценка по отношение на тези програми и тяхната ефективност. Не знаем също така как се отразяват вложените средства върху трудовия пазар. В последно време е, се са похарчени около 10 милиарда евро за различни а, е, сфери на културата. В някои случаи а, е, те са гарантирали работни места на хиляда души на едно място, на друго място, пък броя на заетите е 5 или 10. Тоест, отделните инвестиции трябва да се разглеждат по-отделно говорим за инвестиции над 15 милиона евро и всеки път става дума за това да се подпомогне определена група лица. Трябва да преценим изпълнение, изпълнена ли е тази задача. И така, не тук, но на друго място в момента се водят преговорите по ТИТИП. САЩ и Европа се отварят едни към други. И това се отразява благоприятно в едни сфери, в други не толкова. Културата не присъства в ТИТИП, но ТИТИП ще има неизменно отражение върху нея. Затова, нека още сега да помислим как ще гарантираме защитата на образованието и културата. Дали чрез инвестиции чрез които ще подпомогнем тези толкова деликатни, важни, е, чувствителни области. Не бива да се стига, е, че това, което ще дойде от е, Съединените щати да застраши, да речем, нашите твор творци. Ние сме за обмен, за културно обогатяване, но точно този фонд трябва да бъде и форма за защита на нашата култура. Не искаме да имаме неблагоприятна матрица за Европа. И още нещо. Опитваме се някак си да подредим тези категории. Е, чухме го от автора на становището. В много държави Положението е такова, че правителствата искат да финансират такива проекти, е, които се финансират от правителството. Т.е. парите се харчат на ниво правителство но в много случаи има проекти по места. Затова нека да обърнем внимание, че най-ефективното използване на средства се осъществява там, където имаме висок е, ниво на качествен контрол. Госпожа Трипър. Благодаря. По, по, по ТИТИП искам да кажа нещо в парламента и тук в комисията сме приели определени изисквания за Тити. Предлага на комисията да разреши този проблем. Това е решаващото и трябва да настояваме комисията да се съобрази с нашите указания за преговорите това е отрешаващо значение, защото ние своевременно поставихме своите изисквания. Сега по предложението и проектостановището важно е според мен да подчертаем, че структурните инвестиционни фондове трябва да станат по-популярни в сферата на образованието. Продължаваме да се натъкваме на факта, че няма обмен на различните възможни крайни потребители на фондовете. И в точка 5 съвсем уместно е казано, че координацията между структурните информационни фондове и други програми не е на добро ниво. За това трябва да се постараем заявителите, а и техните консултанти, националните агенции трябва да са наясно какви други програми за насърчаване имат, така че да се постараем постигне синергетичен ефект от самото начало при подаване на заявките. Благодаря ви много. А сега давам думата на господин Витор Ногер от името на комисията. Um, Благодаря. Нямам какво толкова да добавя към дебата. Много интересен дебат за комисията. Искам да се спра на последната точка относно по-доброто координиране между различните европейски фондове. Да, това е много важна а, точка и много важен аспект. Също така трябва, важно е да се подчерта е основната роля на регионалните органи на властта при освояването на фондовете в областта на културата. Факт е, че Европа все още е в трудно положение, има много затруднения за създаване на работни места, включително Трудно е както на, дългосроч... на дългосрочните безработни да се върнат на пазара на труда, така и на много млади хора да намерят първото, първият си работно място. Колкото до използването на средствата за образование и култура. Тук знаете, че до голяма степен всичко зависи от предложенията и желанията на държавите членки. Благодаря ви много, а сега давам думата още веднъж на докладчика, който ще е, на, направи заключение. Докладчика, благодаря госпожо председател, благодаря на всички колеги, които взеха думата. Много от тях бяха така много добре подготвени и аз съм много доволен и същевременно това, поласкан от това, че те са работили на тази тема, макар аз да представям само един отправен работен документ. Сега нека да се спра на няколко от проблеми, от проблемите, които бяха повдигнати. Е, изправени сме пред няколко дилеми. Дали, да, дали са необходими повече средства или е достатъчно средствата да се използват по-ефективно. Е, на практика отказаното до тук стана ясно, че и двете. Е, разбира се, по трябва да използваме по-ефективно, по-добре средствата, с които разполагаме, но но не са необходими и повече средства. Втория проблем – как да оценим ефективността и ефикасността на тези програми – наистина целите на програмите и обученията трябва да бъдат по-добре осветлени. Каква е нашата цел да, да, да, да постигнем а, пълна заето с пълно социално осигуряване или да имаме гъвкавост на пазара на труда? а, и несигурни работни места, които сами по себе си са гаранция за по-нататъчно задълбочаване на безработицата. Така че, може и да греша, но някой каза, че е необходим доклад относно а, оценката на а, последиците на ТИТИП върху е, културата и е, образованието. Вярно е, казват, е, че медиите не са включени в преговорите и в договора, но така ли е? Някой знае ли го наистина? Така че... Аз наистина Смятам, че трябва да се направи една оценка за отрицателните последици от ТИТИП за европейските граждани и да се направи всичко възможно да а, избегнем подобни последици за отрасъла, който ни харесва. И въобще трябва да знаем какви, как, какво, а, какво ще се случи за гражданите, ако подобно споразумение бъде подписано. Но при всички случаи ще работиме по това становище, което, както виждам, така събуди много интерес, така че ще продължиме е, активна работа. Благодаря ви за отличният дебат. Още веднъж 7 юни е крайния срок за внасяне на изменения. А сега минаваме към последната точка от дневния ред сближаване на законовите, подзаконовите, административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Госпожа Петра Камерверт е нашият докладчик. Ще й дам думата, но преди това бих искала да ви припомня, че това становище е тясно свързано с директивата представена миналата седмица от е, комисията, от директивата за медийните услуги. Е, има желание тази директива да се приеме колкото се може по-бързо и е, съответно и становището, така че е, крайният срок за внасяне на изменения е сряда 12 часа следващата седмица. Много, много от вас възразиха срещу този твърде кратък скор, срок така че можете да го кажете сега, госпожа Камер. Благодаря за сроковете. Ще кажа в края още нещо, но за сега няколко думи по съдържанието на така наречена са събилите акц. Е, е, е, става целта е приложението на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Тук присъстват напълно аудиовизуалните услуги и електронните книги. А според мен и те са отпаднали. Тази тематика е приведена в съответствие с регламента. Предлагам освен това в директива директивите да има изключения, реглам, уредба, която се отнася само за приемници и за четци, според да остават без промяна, защото според мен трябва да има разлика между съдържанието и възможността за съответно из, използване на това съдържание така че аз не съм променила тези предложения на комисията. Според мен предложенията се правят по системни причини и с твърдото убеждение, че се нуждаем от ефективни, но и гъвкави решения в директивата за аудиовизуалните услуги. Според мен трябва да се се съдържат разпоредби в самата директива. И ние сега имаме предложение за измени, изменение на директивата за аудиовизуалните и други услуги. Възможността е тук да внесем изменения за премахване на бариерите пред аудиовизуалните услуги. Въпросът е как най-добре ще гарантираме плурализма на медиите и е, как можем да бъдем последователни при решаване на въпросите за премахване на бариерите чудесно може да се разгледа в директивата AFMD. След това член 7 съдържа много раз, общи разпоредби за държавите членки а, при услугите за хора с увреждания. Мисля, че е важно тук да продължим да работим, да речем за определени а, параметри, за европейски мониторинг, модел на стимулиране. Трябва трябва да има във всички случаи нещо подобно в директивата. Това е по-добро от това, което се предлага като подход директивата. Много е рестриктивно и много е репресивно защото тук има все пак една особеност, която трябва да отчетем. Всички тези средства са и носители на културно съдържание. Нещата трябва да се уредат конкретно в конкретна директива, която е насочена към медиите. Трябва да припомним, че Европейския съюз като правен субект е подписал не само директивата за хората с увреждане, е, за защита интерес на хората с увреждане, но и за културното, е, културното достояние. Нещата трябва да бъдат приведени в баланс. Е, съдържанието по отношение, разискванията за съдържание предложението по отношение на електронните книги може да доведе до желания положителен резултат за европейския пазар. Ние трябва наистина да се съобразим и субсидиарността. Съмнявам се, че толкова широка директива, толкова обхватна директива може да действа, защото тук се допускат, да речем, извинения от фирми, с едно писмо, извинително писмо, те могат да получат едва ли не индулгенция без директивата да посочва последици, наказания за лица не изпълнили задълженията си. Кой следи и проверява дали едно предприятие наистина не може да предприеме нищо? Оправдано ли е подобно позиция? кой следи, кой наблюдава, това не става ясно що се отнася до усилията за стандартизация и за телевизионни приемци, и за електронни книги, е, е разумно. Това звучи логично по отношение на хардуера. Трябва да сме наясно, че рестриктивните мерки, които се предлагат тук, могат да доведат и в аудиовизията и за електронните книги до ограничаване на производството в Европейския съюз и това може да има последици на европейско и национално ниво трябва да се предвиди съответно под заглавие, да, да речем, пускане на субтитри или дори превод. а това толкова ще ускъпи производството, че в бъдеще производството ще се ограничи. Това ще бъде един дамоклев меч, защото всеки, който не изпълни тези изисквания, няма да може да продава нито на националния, нито на европейския пазар. Идеята е добронамерена, да, но трябва да направим нещо повече по въпроса, но избрания път е неправилен. Заедно трябва да помислим как в директивата FMD можем да уредим този въпрос, а не, не чрез толкова общ подход. Накрая две думи относно срока за изменения. Забелязах, че някои реагираха, че срокът е къс. Вярвайте, колеги, аз не искам да ви ядосвам, <laughs> нали, не това е причината. Причината е, че ние като Комисия по културните въпроси е, имаме съвсем конкретна позиция по въпроса и ние искахме своевременно да се включим в европейския дебат за да изкажем ясно позицията си. Но ако смятате и то повече хора, че се нуждаем от повече време, Директивата вече ви е на разположение от доста време, но ако искате по-дълъг срок, аз е, съм готова да отстъпя до 7 юни, ако това ще помогне. Във всеки случай, моят подход беше аз заличавам толкова много и нещата стават черно-бели. Или остава, или отпада. Затова аз си помислих, че късият срок е разумно решение, но ако искате удължаване на срока, предлагам 7 юни 12 часа на обяд, ако това е общо приемливо решение. Така че всички да имат достатъчно време да направят своите предложения. Köszönjük szépen, és akkor a Elsőként az árnyék előadók kap. Благодаря. Първо давам думата на докладчиците в сянка, а след това на всички от тези, които бих искали да се изкажат. Господин Фисас. президента. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че презентацията на директивата, която цели да се подобри достъпността до продукти и услуги е нещо много важно, защото това е един начин да се каже на повече от 80 милиона европейски граждани, които имат някакъв някакво затруднение, че ние мислим за тях. Ако искаме да продължим да работим в тази Европа на равенство и а, а, демокрация, трябва да държим сметка за спецификата на всичките европейски граждани. И тази директива трябва да улесни а, сближаването, интегрирането на хората, които имат някакви недъзи не само за образованието, но и също до пазара на всякакъв вид услуги. Трябва да се борим да осигурим едно е, общество за всички, да използваме новите технологии, за да може да се превъзмогнат всякакъв вид препятствия, които могат да съществуват. И с тези технологични инструменти може да улесним и да направим по-лесен и по-ефти този достъп. И това е една възможност, с която ние не трябва да забравяме услугите, електровизуалните средства, електронните книги. Това е едно решение от техническа гледна точка, но мисля, че трудно може да се обясним от чисто политическа гледна точка. Това е причината, поради която от наша гледна точка ние считаме, че е много важно да имаме малко повече време да работим в рамките на Комисията за културата. Искам да благодаря госпожа Кранверт че е готова да отложи срока за внасянето на измененията, защото четвъртък, сега последния четвъртък, получихме превода на проекта на различните езици. А, срока е сряда с а, съботата и неделята. Няма да имаме чисто материално, физически време да изготвим и да внесем някакви изменения. Следователно смятам, че тъй като тази реформа е много важна, е добре да се отложи този срок – за да може да се внесат извинения. така че необходим ни е един малко по-реалистичен срок, за да може да работим по-задълбочено и а, сериозно по тези въпроси. Благодаря. Господин Луел. Благодаря, госпожо председател. Е, е, е Екаре има много интерес в, по тези проблеми. Ние работиме за ратификацията на договор от Маракеш. Същевременно сме и ресталисти, разбира се. Същевременно не трябва да захлопваме вратата пред малките и средни предприятия, които са изправени пред много проблеми и се изисква много от тях. Потен, потенциала на пазара е нещо, което а, е много важно за нас и необходимо е също така да видим как, какви ще бъде а, какви ще бъдат последиците за трансграничната търговия на малките и средни предприятия. Господин Джамбаски докладчик по, по тази а, тема, но същевременно и конвенцията на ООН за хората с увреждания. Така че в Въпросът е как ще постигнем онзи баланс, за да могат продуктите, изделията и услугите да бъдат достъпни, достъпни за всички, като същевременно обаче не а, усилиме и не а, допринесем за допълнително административно бреме. Необходимо е всички да бъдат печаливши. Важно е да има включване а, на всички граждани. Това може да стане когато в деня, в който продуктите и услугите са достъпни за всички. А, знаеме, че в директивата има и съдържа вече разпоредби за достъпност. Е, ще има е, много нови предложения, готови сме да ги обсъдиме, но същевременно е, ще направим всичко възможно, за да се избегне конфликта между това и допълнителна тежест за малките и средни предприятия. Същевременно смятам, че 7, 7 юни е добър, е, добра дата, за да има време, за да се подготвим. Това е една отстъпка, която според мен си заслужава госпожа Трюпел. Ja, ich will auch nochmal anfangen mit... Аз също ще започна с, с баланса между интереса на хората с увреждани и конвенцията в тяхна защита и нашите интереси за поддържане на културното многообразие. В политическата комуникация не е лесна, всички го знаем. Интересно е, че комисията излиза с предложения за аудиовизуалните услуги, където това наистина не присъства. Така че ако искаме промяна, ще имаме сериозно стълкновение с комисията. И все пак, според мен, имаме сериозни аргументи за аудиовизуалните медии и хората с увреждания да бъдат уредени в този документ. Да, разбира се, съгласна съм, че да има по-голямо съдържание, което се предлага на хората с увреждания, но цената за това не бива да бъде загуба на многообразието поради липса на финансиране. Не е лесно да се обясни. Това е най-важното и все пак имаме основание да кажем, че интереса на културното многообразие също трябва да бъде зачетена. Това е интереса на потребителите. Затова, Петра, съм съгласна с теб. И 7 юни е наистина по-добре, отколкото по-кратък срок. Благодаря на колегата, че прие да отложи малко срока за насене на измененията. Гражданите, които си имат вече живеят в лично тежко отношение, а, положение, за тях трябва да бъде осигурено някакво равновесие, някакъв баланс. Има някои полезни, някои интересни въпроси, някои като например за достъпа до услугите. Това са въпроси, които изискват малко повече работа. Но съм доволна все пак, това е един много, че се постави един много важен въпрос, за който се говори, за който говорят много гражданите. Що се отнася до премахването на препятствията, мисля, че трябва да се предвижда по сериозно участие на асоциациите на хората с недъзи, защото това участие за сега като че ли малко остава на страни предвид предвидените процедури. А що се отнася до продуктите и услугите, които трябва да бъдат сертифицирани от производителите, този аспект също мисля, че трябва да бъде а, задълбочен. Смятам, че Що се отнася до приложението на директивата, там трябва да се внесат някои изменения. Но съм доволна при всички положения, че може да има възможност да се задълбочат, да се развият тези изменения, защото все още нямаме предвиден график – не знаем кога ще се състои основната комисия по тази директива. При всички положения ще имаме време да представим нашите предложения достатъчно бързо, преди другите комисия, на другите комисии. Но от друга страна, ще имаме и достатъчно време да работим по а, работата, да работим а, в рамките на а, Комисията за културата и да представим нашето становище. Благодаря. Thank you, Mrs. Farhayan. Благодаря. Първо като докладчик сянка във водещата комисия ИМКО, за мен дебата е изключително интересен днес и много отказаното от тук е, попада в нашата сфера на действие. Е, аз съм съгласна с е, Петра Камар Еферт, е, че е, трябва да разгледаме въпроса за директивата за публичните страници, където трябваше да се обсъди този въпрос. И въпреки, че парламента през последния мандат реши да стане това, това не стана именно защото работата по директивата АФМД тази година предстои. Така че трябва да потърсим разумен съвместен подход за целия аудиовизуален сектор. Не виждам ползата от това един и същи отрасъл да бъде уреждан по различен начин в ед... е, от една страна в достъпа но до общ... обществените публичните страници, с, от друга страна до общия при, в директивата за общия достъп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 е, по този начин ще внесем само още по-голямо объркване. Напълно подкрепям е, подхода на Петра Камър ЕФРТ да отпадне определено съдържание, но ние тук в нашата комисия поемаме ангажимент да потърсим съответно решение, за да намерим адекватно, адекватна уредба. Техническите въпроси могат да се се определят от това какво съдържат двете директиви. И тук се обръщам и към комисията. Тук вместо в тази област да правим препратки е, към е, директивата за е, аудиовизуален достъп до публичните страници, да разгледаме стандартите. Но обемът е сериозен и това трябва да се реши в директивата. Електронните книги и устройствата са важни, но и платформите за продажба на електронни книги. Тук е, отново влизаме в въпроса за достъпа. А иначе стандарта на книгите трябва да отговаря на стандарта на четящите устройства. Тук трябва да имаме разумни изисквания и така трябва да помислим доколко електронните книги да отпаднат, а само да кажем, че достъпна трябва да е не електронната книга, съответните платформи, предлагащи електронни книги. А, иначе е, електронните книги трябва да бъдат достъпни чрез е, съответните четящи устройства. Това е казва и Ева Камър Евет. И тук трябва да имаме същия подход, както в по-малки библиотеки или които се ръководят обществени начала или други библиотеки където има определени изисквания за достъпността. Така че нека тук малко да свалим летвата. Друго, което ми се струва важно в момента е, че паралелно оценката на директ на въздействието на директивата за достъп в, в рамките на единния пазар. Там има данни за 2011-2012 година, по-остарели са нещата. През 2008 година имаше споразумение на министрите да се направи повече за достъпността. До сега не беше направено много, но сега през последните 3-4 години поради техническите новости и интернет Имаш така интензивно развитие на нещата и в този смисъл аз до някъде ще разкритикувам оценката на въздействието в смисъл, че не се отчита актуалното състояние на нещата по-скоро се говори за врем, стари времена, когато нямаше кой знае какво. А, това не би било много популярно. Говори и Петра Камарефер по този въпрос. Но въпросът е какво ще искам аз от малките и средни предприятия, културни институти и е, творци създаващи културно съдържание, какво, какви изисквания ще им поставя и какъв ще е крайният резултат. Отдавна говорихме за не, изключително сериозното бреме по отношение на достъпа до аудиовизуално съдържание. наистина, тук ще се съглася с казаното от Петра Камар Еверт. Никой няма да спечели, ако се увлечем в регулацията и в крайна сметка резултата да е по-малко съдържание съдържание, по-малко е, култура, включително и за хората с увреждания. Не можем да прилагаме един аршин за всички, ако в крайна сметка това ограничи нещата. Никой няма да спечели. Благодаря. Може би комисията ще иска да вземе думата. Ha nem, akkor visszaadom a szót a ако не, давам отново думата на госпожа докладчика. Е, Благодаря за изключително интересната дискусия. Две неща искам да кажа. Наистина смятам, че като комисия по културата трябва да се ограничим до сферата си на компетентност. Значи аудиовизуалните услуги, електронните книги. Никой няма да спечели, ако ако се намесим в работата на ИМКО по всички тези въпроси. Нямаме особени шансове, особено пък да прокараме нашите специфични въпроси. И искам да кажа, разбира се, аз искам по-широк достъп до аудиовизуални услуги, електронни книги и така нататък за хората с увреждания, хора нечуващи, хора незрящи. Спор няма по въпроса, но мисля, че трябва да намерим баланса. Разбирам, че няма да е лесно, защото навсякъде дебне опасно опасност да тръгнат да ни упрекнат, че не правим достатъчно за хората с увреждания. Точно обратното и Сабине го каза много ясно. Става дума да запазим многообразието и да повишим достъпа. И мисля, че тук директивата за достъп до аудиовизуални услуги на публични сайтове е подходящия текст. А там, където където има съответни ем, участници трябва да се погрижим до някъде и чрез самоконтрол за по-широк достъп до аудиовизуални услуги и електронни книги. Затова приканвам всички наистина да поемем ангажимент, когато дойде ред да обсъждаме директивата АФМД, да направим предложения. Зная, че и в съвета има голяма съпротива не само за аудиовизията, но и заради много рестриктивния подход спрямо малки и средни предприятия и може би в крайна сметка ще постигнем по-лесно разпоредби от днес относно до, достъпността. Що се отнася до нашата работа в съвета, ще се забавят много нещата. Не съм никак убедена, че това ще стане толкова бързо. За това мисля, че по директивата АФМД можем по-скоро да постигнем резултат, отколкото по директивата, в която сега обсъждаме пред комисията. Реплик. И това е само така един поглед в бъдещето. От те първа ни очакват и други становища на представители на отделните правителства. Меко казано, така не ни се радват. Благодаря. И накрая, като резюме, Новия срок за внасяне на измененията е 7 юни на, в 3 часа след обед, 15 часа, така предложи секретарията. Следователно в е, Комисията по културата ще гласуваме на 13 юли този текст. И така, приключваме с тази точка. И следващото заседание ще се състои на 20 юни от 15 до 18.30 и на 21 юни от 9 до, е, до 12.30 и от 15 до 18.30. Благодаря на секретарята. Госпожата е така любезна да благодари на предачите. И стигаме е, до заседанието на координаторите. Благодаря на всички.